заедно ще вървим напред, в това число с комисията по отношение на Украина. Украина е близка нам страна. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Хармс. Следващият оратор от името на европейските консерватори и реформисти е господин Ковал. Минута и половина. Благодаря, господин председател.